Благодаря, колеги. Нека да започнем обикновеното задание на нашата комисия. Първо, нека ви кажа какво направихме с координаторите. Зная, че е, част от вас са го чували, но трябва да го направя, за да остане в протокола. Всички искания за януарските и февруарските заседания са взети предвид. Процедурата за спешни случаи се прилага към 960 за създаване на един мол в Милано. Там ще се мине по успешната процедура. Годишният доклад координаторите взеха предвид взетото решение в писмена процедура, само да го потвърда, планирането за останалите месеци. Всички искания са отбелязани. Координаторите стигнаха до съгласие, че отделно ще се вземе решение по обичайната процедура. Секретарията получи мандат да види какво се случва с всички петиции и да подготви информация за следващото стане на координаторите, където евентуално ще се обсъди въпроса за балаяш, в кавички. След това петиция 547-534, 575 от 2018 година, петиция 457 и 458 от 2018 година остават отворени и ще има допълнителни действия. И петиция 5 6 се реши, че е допустима и бе приключена. По точките Б две петиции бяха приключени, други петиции пък ще останат отворени и ще имаме последващи действия за посещения и изслушвания. Отбелязахме си ревизирания списък участници за Валедора след това публичните изслушвания, заедно с НВИ и ИТРО, за, климатич... за онези, които отричат климатичното изменение. Координаторите също трябва да изкажат становището си по програмата на Сметната палата. До 16 януари трябва да подадат своите становища. Имаше и документи, които бяха предоставени с информативна цел. НП в точка разни ни информира, че имат желание да организират посещение в страната на баските след изборите по петиция 1525 за неразрешените убийства от ЕТА. Те искат това да се включи в протоколите. Включихме го. Сега вече е крайно време да приветстваме Лина Василиоте и Дженнифър Алсоп, които ще направят представяне на актуализирането на проучването пригодност, директивата за улесняване и криминализирането на хуманитарната помощ, предоставена на нередовни мигранти. С удоволствие ви давам думата за 20 минути общо. И също така мисля, че имате презентация. Да, да, тя е качена. Нека и тя да тръгне. Благодаря. Благодаря на комисията по петиции за това проучване, което поръчахте. За мен беше много интересно да разгледаме тези въпроси по-задълбочено. Това, което установихме в това проучване е, че криминализирането на солидарността не се появява в вакуум, нито правен, нито политически. Има контекстуални фактори, които доведаха до криминализирането на проявата на солидарност от хора, които помагат на бежанците и на нередовните мигранти в Европейския съюз. Но от тях е неяснота в националното законодателство и европейското, какво, коя част от Трафика на мигранти не е престъпна. Също така сляха се различни мандати. Управление на миграцията, наказателното право, дори военните участваха в тези операции от спешен характер. Т.е. кое се прави с каква цел и ако и е трафика и нелегалното влизане на мигранти е престъпност, е престъпление, то тогава трябва да се използват нормалните пътища за това. След това едностранни действия, липса на решение на европейско ниво и солидарност. Това го видяхме в много интересни отговори. Прехвърля с отговорността към други държави членки, гражданско общество, трети страни за тази не, невъзможност да се разреши проблема, свързан с дългосрочната миграция и виждаме как гражданското общество става едва ли не жертва на тези политики, изкупителна жертва при това. Сега преминаваме към различните фактори. Първият фактор е правната неяснота – Разгледахме пакета за улесняването или спомагателството. Saying that entry on that any person who in... Всяко едно лице, което нарочно помага на лице, което не е граждан на държавата членка да влезе или да премине през територията на същата държава членка, всъщност нарушава законодателството на държавата и може да бъде а, разследвано и преследвано по съдебен ред за трафик на мигранти. Няма допълнителни изисквания, например, за това да си извлякал материална полза, докато ООН казва точно това. В шести член протокола на ООН, който се бори с трафика и незаконното навлизане на мигранти, там ясно е записано, че това става престъпление, когато лицето е получило някаква материална облага или пари. Европейския съюз и всъщност доста от държавите членки го разглеждат по друг начин. Дори да не си получил някакви облаги от това, все още това е престъпление. Имаме 4 от 28 държави членки, които изискват доказателство че трафикантът е получил пари или е извлякал някаква полза от, например, получил услуги от а, нелегалния мигрант или други подобни. Германия, Ирландия, Люксембург и Португалия. Отговарят на стандартите на ОНЕ Само тези четири страни. Още една разпоредба. Когато имаме престой на лицето, кое е наказ... може да бъде последвано по наказателно през правен ред и кое не. Тук става дума отново за финансова помощ или финансова полза, за да остане лицето в държавата членка. Парадоксът е, когато имаме транзитни мигранти, които стават, които се установяват. И каква е разликата между тези клаузи? Отново. Again, only even EU's facilitators package. Дори пакета на Европейския съюз изисква да се докаже такава финансова облага. 13 от 28 държави членки все още не изискват а, так, да се докаже такава материална полза, за да започне да се преследват такива престъпления или простъпки за обясняване улесняване на престоя. Последната клауза, която е, може би, най-интересна, става дума за хуманитарната помощ, дали тя е включена или не в пакета за улесняване или спомагателство се оказва, че държавата членка решава дали да изключи хуманитарната помощ от криминализиране. След това виждаме, че това е, не отговаря на указанията на ОНЕ за това как те разбират а, трафика, те казват, че протокола не може да изисква държавите да криминализират или да предприемат действия срещу групи, които помагат на мигранти да преминат граница с благотворителна цел или по алтруистични причини. Ето това е основната причина, поради която изготвилите текста настояват да се запише финансова изгода или други материални облаги за да се докаже трафика като престъпление. Има и форми на съвсем експлицитно изключване в Белгия, Гърция, Испания, Финландия, Малта, Ведененото кралство. Пропуските в това изключение са следните. Първо не е задължително. На второ място не се изключва хуманитарната помощ, когато някой е останал, има престой, след това е много ограничено и всъщност се ограничава само в случаите, когато е заплашен живота, което в крайна сметка е включено в международното морско право. Тоест вече имаме такива разпоредби, е, че си длъжен да спасиш, т.е. има положително задължение за всеки един за всеки един кораб или лодка да спасат е, човек, е, когато неговия живот е заплашен. В някои държави, част от тези, които споменах по-рано, има формални изключения, но независимо, че има изключение, пак има наказателно преследване, независимо от тези изключения. Въпросът е колко ефикасно действат и как по-добре може да бъдат спазвани на практика. Нека да погледнем какво се случва в Европа. Колегата Дженифър ще продължи. Всъщност ние се вдъхновяваме, но всъщност е нещо друго бе казано. Не е ясно в Европейския съюз да се намери определение на що е то хуманитарна помощ. Когато човек отиде в а, чужбина, вижда, че има много ясна дефиниция за това, що е то хуманитарна помощ и има консенсус на високо ниво, който казва, че хуманитарната помощ в целите си цели да предостави спешен отговор в, в, в, в зависимост от нуждите, който цели да запази живота, да предотврати човешкото страдание или да го облегчи, като се запазва човешкото достоинство. А, там където местните действащи лица или правителство не могат да действат, нямат желание да действат или са претоварени. Това са кризисни ситуации, като например ситуациите в Гърция и Италия. Можем да почерпим всъщност едно вдъхновение от това определение. След това трябва да се вдъхновим също от декларацията на ОНЕ за защитниците на правата на човека. 12 член на тази декларация е съвсем ясен. Той казва, че гражданите могат да се противопоставят на политиките на държавата по правни пътища, които са също и мирни, особено когато насърчават е, и защитават правата на другите. С други думи, това са неправителствени организации, които защитават права които са записани в хартата на ООН за правата на човека. Тези лица не трябва да бъдат наказателно преследвани, трябва да бъдат считани за активисти в Европейския съюз, независимо, че това може да противоречи понякога на целите на миграционната политика и определени политики на национално ниво, които могат, може би са ограничителни. Въпросът е дали скоро няма да се даде награда Сахаров на активисти вътре в Европейския съюз, които защитават хартата за правата на човека в Съюза. Европейският парламент се гордее, че защитава правата на човека извън Съюза. Мисля, че сега може би е време, имайки предвид случващото се, да погледнем и какво става вътре в Съюза. Благодаря ти, Лина. И така, защо актуализирахме това проучване. The... Uh, the... Защото нещата се развиват много бързо от 2015-16 нататък, когато приключи първото ни проучване и случващото се в момента. Оценката за пригодност на Европейската комисия разгледа предишното ни проучване, за да види какви мерки могат да бъдат прияти да се изясни този въпрос – около криминализирането на хуманитарната помощ. Призна се, че това е изключително важно за основните права на гражданите и за опазване живота на бежанците и мигрантите. Лина говори за част от тези въпроси, които бяха повдигнати, включително липсата на правна сигурност и разнообразно изпълнение в различните държави членки, както и непропорционални санкции и мерки. Бяхме доста разочаровани, като видяхме, че оценката, втората оценка за пригодност не взема предвид като че ли голяма част от доказателствата, които ние сме предоставили и които се предоставят от гражданското общество или научните среди. И тук показвам, че тези въпроси са добре отбелязани, има ясни доказателства и всички са запознати с тях. Поради тази причина искахме да актуализираме нашето изслушване и да говорим много по въпроса отново. Има различни развития, които са важни, включени с разпространяването на криминализацията и полицейски действия срещу хуманитарна помощ идентифицирахме една обща динамика, това, което често започва с едно подозрение, като например в Италия има един прокурор, Зукеро, който казва, че италианските НПО са такситата на морето. Това след това доведе на, до дисциплиниращи мерки срещу НПО. Стигна се до кодекс поведенчески, след това се стигна до издирвателно-спасителни НПО, турмоз, сплашване на хуманитарни организации, конфискация на кораби и лодки. CI, например, едно немско НПО, което спасяваше хора по морето, бързо се оказа без лодка, тъй като бе конфискувано от либийците, тъй като либийската крайбрежна охрана била известена с добрата воля на държави членки, които финансират тези операции, да изземе или да конфискува тази лодка. След това имаше случаи на истински официални е, дела, които бяха заведени. Най-важното, което трябва да подчертая е, че Европейската комисия каза пред нас, вижте, Нямаме необходимите конкретни данни, за да кажем, че голямата част от хуманитарните активисти се хвърлят в затвора. Тоест, е, не хвърляме нито Шиндлер в затвора, нито Хариет Табман. Е, но това, което е важно при нас, когато направихме своите сериозни проучвания, е, че забелязахме, че има съдебен е, турмоз, фискален турмоз и то оказва своето въздействие, когато това се прави срещу активисти. Не е нужно да е заведено официално дело. Салам Аладин е друг пример от Team Humanity – Наскоро за наш бе чест да говорим с, на една и съща платформа с нея. Той всъщност бе арестуван, тъй като той извършва спасително-издирвателни операции, хвърляне в затвора и му е забранено да напуска Гърция цяла година, там където е арестуван. Ето ви пример за това как основните му права на граждани на Европейския съюз са потъпкани като част от този тип съдебен турмоз, независимо, ако, че това после не е довело до а, присъда само по себе си. Просто искам да подчертая, че тази динамика е много по-широка и не се свежда само до цифри. Това го знаем, защото наблюдаваме как се сплашват активисти в други държави. Тази динамика не е нещо ново за случващото се в Европа нещо друго, което исках да подчертая. Не говорим единствено само за издирвателно-спасителни операции в морето, макар че това е това, което вълнува най-много и е една от най-важните теми. Знаете, че Средиземорието е, е най-опасното море, което може да пресечеш. Забелязва се и по сухопътни граници, както и в градове. Този турмоз, сплашване, криминализация на хуманитаристи е факт. Това е на 3 километра в Брюксел където постоянно има разрушаване на временните лагери, конфискуване на спални чували, които доброволци носят. Силно следите това предложение, което е много спорно, да се въведат нови възможности, да се правят проверки по домовете, когато има подозрение, че там може да живее е, нередовен мигрант. Както и Лена подчерта, има правна несигурност за това, дали си ти един и си записах, ако си един от тези 37 500 души, които са част от гражданската платформа, които са казали в тази гражданска платформа, че искат да помогнат на мигрантите и помогнете на някой да нахраните го, оставите го да спи, то тогава какво се случва това престъпление, дали улеснявате живот, дали сте спомагатели, дали сте помогнали на човека да навлезе в тази територия, никак не е ясно. Освен това, споменах и съдебният тормоз и фискалният тормоз. Ето пример от Унгария. Видяхме как нещата се влушават. През 2013 година Правителството на Фидеш е, дойде на власт и веднага се хвърли сянка на подозрение върху всички неправителствени организации. Бяха представени те като троянски кон на чужди пари за внасяне на е, чужденци в страната, за да се промени пейзажа в страната. През 2015 година се увеличиха наказанията с затвор за спомагателството през 2016 специален закон срещу неправителствени организации, получаващи финансиране от чужбина. През 2018 още по-голямо влушаване. Е, неправителствени организации, които получават е, средства и помагат на финанси, трябва да плащат 25% данък, а тези, които използват средства от Европейския орган за миграция трябва да предадат финансите си на правителството. Подобен тип намеса не сме виждали в Европа от доста време насам. Аквариус е вече единствения останал спасителен кораб в Средиземно море и дори вчера и днес е получил нови обвинения. Твърдят сега вече, че хвърлял отпадъци в морето. Всевъзможни изкълъпени обвинения има срещу срещу този кораб. Използват се и антимафиотски закони, според които а, могат да се подведат под отговорност собствениците на този плавателен съд. Един от, една от последиците е, че са, се увеличила вероятността хора да се отдавят в Средиземно море, ако се опитват да го прекусят. Е, всек, един от всеки 18 души загива. Това е крайният резултат от този тип криминализация и е, от премахването на спасителните кораби от морето. Гражданското общество обаче е, в Европейския съюз се мобилизира много силно – това са само някои от организациите в Европа, които дават своята подкрепа. Колегата Пола, която ще говори след малко, е представила петиция в парламента. Тя не е само един човешки глас, тя е е, представител на многобройна група европейски граждани, които се безпокоят не само за мигрантите, беженците, те се безпокоят за собствените си права, като европейски граждани да проявяват солидарност, солидарност, която е една от ценностите на Европейския съюз. Ако успеем ако не успеем а, да се справим с тази ситуация, всъщност ресурси се насочват към хора помагащи в морето, вместо да се насочат към сериозни престъпления. И ако говорим за доверие към европейски, европейските институции, Европейския съюз, трябва да имаме предвид по какъв, до каква степен са готови гражданите да вярват на Европейския съюз, че може да запази функциониращо върховенство на закона. Няколко кратки препоръки. Първа препоръка. Трябва да бъдат изключени от действието на този тип нормативни изисквания, действащите по хуманитарни съображения, точно както при престъплението трафик на хора не се криминализират жертвите. Беженците и мигрантите също трябва да бъдат изключени проучването си е, предоставяме доказателства, че има преследване и на самите е, беженци и мигранти, на които, е, които са получили помощ. Трябва да следим как се прилагат нормите. Дори да има клауза в закона, това не е достатъчно. Европейския омбудсман – може да следи какво е въздействието върху правата на човека на действията на европейски агенции. Когато средства се насочват към операции на Европейския съюз за борба срещу каналджийството, трябва да се проверява какво, какви са постигнатите резултати. Действително, намалели ли са този тип престъпления и ам, сложен ли е край на действието на организирани престъпни групи. Какво успяла да направи работната група и Центъра за борба срещу каналджийството? Независим мониторинг, и това е важно, трябва да се следи до каква степен се защитава мандата на гражданското общество и мандата на, на храната на границите. Може да има и допълнителен файл между тях и а, наказателното правосъдие. И всичко това трябва да е комбинирано с независимо наблюдение, а там, където вече има започнали дела, много от тях са много политически, като случая на Аквариус, който току-що спомена Дженифър, може да не е лош европейския парламент да започне разследване, точно както го направи по присъствието на ЦРУ, за да се провери дали няма турмоз срещу Аквариус е, и скълъпени е, обвинения, за да се попречи на дейността на кораба. На трето място – тук имаме няколко препоръки. Да се върнем към дългосрочен подход към въпросите свързани с миграцията и обежището и да говорим отново за хуманитарни визи. Това вече е предложено от Европейския парламент да се говори и за безопасни, правомерни пътища за навлизане в Европейския съюз – и да има проактивни мисии за издирване и спасяване на Европейския съюз. Нещо, което вече е обсъждано нееднократно. Е, професионалните е, служители на гранична охрана са много опитни в спасяването на човешки живот. Въпросът е обаче е, оттам нататък става политически. Къде да слязат на сушата спасените и какво ще е тяхното положение в Европейския съюз. И така, нашето предложение е всички хора, които са спасени от мисии за спасяване и за издиване и спасяване на Европейския съюз, да бъдат предмет на задължителна релокация, независимо от това къде е, бъдат свалени на сушата. Това е нашия доклад, основан на събрани фактологични доказателства. Благодаря ви много. Преди да дам думата на комисията, първото нещо, което трябва да си, да, за което трябва да си помислим е какво означава да си човек днес, да си човечен, какво означават хуманитарна дейност, човешки ценности. Опасявам се, че нещата все повече се размиват и едно нещо е, е сигурно. Нашите деца и внуци ще обвинят нас и лично и като институции, и като държави членки, и като отделни е, държавни служители. Какво направихте вие лично, за да не се случва това? Вината е на плещите на всички ни. Изключително много ме е срам, че такива неща се случват в нашите държави членки. Слушах ви внимателно и междувременно погледнах статията за случилото се в Италия вчера. Ужасяваща. Меца Сан Фронтиер, лекари без граници, работят за спасяване на човешки живот в морето и тяхната а, работа вече е напълно застрашена. А Салвини се тупа в гърдите и заявява колко е горд, че е затворил пристанищата. Има множество нападения срещу подпомагащи, спасяващите човешки живот в морето. А, напазение посредством наказателното, наказателно-правни норми. Как може да допускаме такова нещо? Давам думата на комисията. Thank you, Mrs. Chair. Um, Uh, благодаря ви, госпожо председател. Искам да благодаря на двете изследователки за направената изключително подробна презентация. Няма да правя коментари по съдържанието й, тъй като едва днес бяхме запознати с тези подробности, но ще направя само някои първоначални коментари. Първият коментар е, че този тип информация е от огромно значение, защото а, ще бъде взета предвид при оценката на съществуващата ситуация. Проблемът а, често е липса на доказателства. Виждам, че сме съгласни по няколко теми. Първо, необходимо е да има яснота, концептуална яснота. Какво е каналджийство и какво е хуманитарна дейност. И е, би било добре да получим повече яснота по темата. Радвам се също така, че споменахте въпроса за това, че в някои държави членки все още има клауза за хуманитарна дейност, но независимо от тези клаузи има наказателно преследване и дори осъждане в тези държави членки на хора, осъществявали хуманитарна дейност. На този тип ситуации именно бяха в основата на започналия процес за обмисленето на правните норми. Може ли с правни норми само да се реши проблема? Отговорът е не. Благодаря ви също за това, че подчертавате, че хуманитарната помощ не представлява само издирване и спасяване в морето. Въпроса, който е най-експониран в медиите, а че има най-различни разнообразни ситуации, към които са приложими най-различни разнообразни правни рамки. И накрая в подобен смисъл Бих искала да направя коментар по случващото се в последно време. Това, което виждаме в медиите – как можем да преценим дали дадено наказателно преследване е тенденциозно или не? И какви средства се използват против неправителствени организации и защо? Ето виждате, че тук в случая с кораба не става дума за обвинение в каналджийство, а става дума за обвинение в изхвърляне на отпадъци в морето. И така трябва да вземем преди всички тези елементи, когато разглеждаме правните норми и евентуалното им преразглеждане. Благодаря много. Нека да ви припомня, че през 2016 година поръчахме първото проучване и след това комисията направи преразглеждане на директивата, но взе решение да не я променя на този етап. И моят основен въпрос е защо? Защо не а, е, беше променена директивата, защо не се разгледаха подробностите, така че да се създаде достатъчна правна сигурност, за да може да има яснота за приложението. След това помолих а, е, департамент за С за а, е, проучвания в различните области на политиката, да събере информацията е, за това какви са проблемите и до каква степен директивата успява да постигне своите цели. Благодаря ви много. Както подчертахте, много от нас, които сме тук в тази зала, включително и аз, е, съм е, можела да бъда да бъда а, ам, осъдена за това, че съм приютила ам, хора, които са имали нужда от а, помощ в дома си. Става дума за нещо, което се случва преди много години, а, е, за, а, когато послониха едни хора за няколко месеца, така че се случаят е стар, но става дума за човечност. Маргарет Алкен, благодаря, много благодаря ти, Сесилия, за това, че нарече нещата с истинските им имена. А, ще кажа нещо, което е смешно на, на датски, на шведски, може би на английски не е толкова интересно. Но в общи линии, само който няма сърце не вижда за какво става дума. Говорим тук за ценностите. Обикновено човек, ако иска да поеме, поема риска за да, помогне. Когато бях млада, си спомням колко а, бях впечатлена, когато научих, че всеки един кора в морето е длъжен да спаси хора, ако види хора в опасност. Когато е, идваха беженци едно време в Швеция с помощта на а, рибарски лодки, а, когато бягаха евреите от Втората световна война, рибарите получих, бяха получавали заплащане срещу а, своите лодки, но това не означава, че не са спасили тези хора. И ние сме горди, че сме участвали в тяхното спасяване. Липсата на солидарност и отказа на отделните страни да поемат своята част от отговорността не трябва да се забравя. Трябва много ясно за, да заявяваме нещата, да наричаме нещ, дум, нещата с истинските им имена. Основните европейски ценности не ни позволяват да забравяме човешката гледна точка. Благодаря ти, Маргарет. Благодаря, благодаря ви за проучването. Ще се свържим с вас възможно най-скоро. Мисля, че трябва да приключим тази част от работата си днес. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Но в заключение само мога да кажа, че събраната от вас информация е крайно шокираща. Виждаме, че в Европа има държави членки, които участват едва ли не в наказание как да правят нещата по по-ужасен начин. Не можем... Поне европейските институции трябва да не го правят. Преминаваме към следващата точка. Петиция 1247 по същата тема петиционера, вносителката Паула Шмидт Порас е тук. Приветствам я и, и давам думата за 5 минути. Заповядайте. Um, Благодаря, госпожо Белстром, за това, че ме поканихте тук и че ми давате възможност за втори път да се изкажа в комисията по петициите. Не съм придружена от моите испански колеги спасители, но случая на Сара Маркир и Шон Файндер които в момента се намират в Гърция, в затвор – е, и са обвинени за същото нещо, за е, трафик на хора. Това са хуманитарни работници и сестрата на един от тях е а, е, посланник на добра воля в ООН и е много известна и тези обвинения са все по-сериозни, така че проблема се задълбочава. И а, за това, ако може сега да пуснете моята презентация – която ще е водещата линия в моята презентация. Надявам се, че не ми броите тази минута. И имам само 4 минути още. Съжалявам, ще говоря много бързо. Извинявам се на преводачите за това. Now, are we the committee fit for purpose this afternoon? <laughs> Сега нашата комисия преминала ли е тест за пригодност днес след обед? Do you think you could start, probably? Можете ли да започнете все пак? Да, но все пак ще е много полезно за присъстващите да видят точно какво е включено в моята презентация. Колко време е нужно на техниците? <laughs> Извинявам се. While, could you give me a... Нещо времено, Можете ли да ми кажете имената? Сара Мардини. Тя е сирийски беженец а, и стана много известна преди няколко години, защото тя е преплувала с сестра си. А, преминали са а, от Турция в Гърция и а, лодката, в която са били, се щупила 17 човек. Никой не е знаел как да плува. Те двете са били професионални пловкини, участвали са след това и в олимпийските състезания. 8 часа са плували и са бутали лодката към гръцкия бряг Както казах, те станаха много популярни. Едната от тях стана посланник на добра воля на ОНЕ. И двете, мисля, че са участвали в отбора на бежанците в Олимпийските игри. Участвали са в различни хуманитарни кризи в Гърция и са обвинени в трафик и предстои евентуално 15 години затвор за тях. Обвиненията се отъжняват с всеки изминал момент, защото това се финансира чрез индивидуални. Тяхната организация се финансира чрез индивидуални вноски. Има 7 хуманитарни работници, които участват и а, тяхната ситуация е по-сложно от тримата испански хуманитарни работници, така че е, работата на хуманитарните работници е все по-невъзможна, така че е, света, който е солидарен към мигрантите, е, не може вече да, да, да съществува свободно. Ситуацията се осложнява. Е, има преследвания, обвинения, срещу тях и те са все по-сериозни и драматични. Както казах, те са в превентивен затвор. Предварителен арест и очакват окончателните обвинения. Сара Мартини, в кой затвор се намира? Може ли да ни кажете това? Може би ще го запиша после. Шара, Сара Мартини и Шон Байдърс. Но не са само те. Не са само те. А, искам да знам в кой затвор се намират и дори ако мога да го посетя. И сега ще може ли да видим слайдовете? Това са само 5 слайда, тъй като ми дадохте само 5 минути, но мисля, че ще бъде полезно за, за присъстващите, за да разберат какво се случва. Има технически проблем, не може да се бъде пусната презентацията. Мисля, че много добре защитавате своята позиция, така че опитайте се да говорите без PowerPoint. Има ли начин това да се фиксира този технически проблем? Аз мога да изчакам. Нямаме време. Добре, без презентация ще е малко по-сложно. Но Разбира се, мога да ви изпратя презентацията по имейл, за да я имате. Аз я нямам дори пред себе си, но основната, точ... основната точка, основната идея, че след тези две години много неща се случиха и имаше голямо развитие. Оценката на комисията за пригодност ни разочарова, защото. А, не, не е тази презентация. Това е стара презентация. Благодаря ви. Да, това е презентацията ни. Чудесно, че депутатите разполагат с моята презентация. Основната идея е, че всички участници в този процес, адвокатите, които защитават случаите в наказателния съд, НПО-тата, комисията, ОНЕ, всички и всички защитници, активисти за човешки права, всички са съгласни, че трябва да се промени член 1.2 от пакета за улесняване, защото това е нарушение на Всеобщата харта за човешките права и на, международното хуманитарно право. А, е, вече това е моята презентация, това е една от сестрите. Ето за какво говоря. Това са препоръки, тъй като съществува нарушение на човешките права, затова искаме това да бъде променено. От оценката за пригодност бяхме разочаровани, защото няма данни, не знам как са направили проучването и няма възможност за криминализиране на хуманитарната помощ. Те признават, че пакета не функционира ефективно и особено особено когато трябва да се направи разлика между криминално подпомагане и хуманитарна помощ, няма достатъчно възможности за разграничаване. Същото много важно е, че само 7 държави членки са транспонирани в националното си законодателство тези изключения и дори в тези страни прокурорите са намерили начин да криминализират и да отправят обвинения, така че все още не се намираме в безопасна зона. Е, комисията признава, че съществува риск, както вие, госпожо, госпожо Уикстън, споменахте, да поддържат сегашния формат. И мисля, че комисията буквално съществ... Е, казва, е, че сериозно а, трябва а, да бъде обмислен а, риска при оказване на хуманитарна пом, а, помощ и неправителствени организации, гражданското общество, изследователи. А, всички ние идентифицирахме около 80 случая на европейски граждани, които помагат на на а, търсещи обежище лица и на, на нелегални мигранти. А, единственият начин резолюции, а, кодекс за поведение, насоки, срещи, периодични прегледи. Всичко това е чудесно, но всичко това не е правно обвързващо. И ако не е правно обвързващо, то тогава не може да се прилага в процедурите и в делата защото знаете, че в съда съдиите само прилагат съществуващо право. Какво можете да направите вие? Това е вашата отговорност по член 214 от договор за функциониране на Европейския съюз. Европейския парламент трябва да създаде, да въведе мерки, които дефинират рамките, в които да се проведат провеждат хуманитарните операции. И също така член 2 от договор за Европейския съюз. Съюза се базира на ценностите, свързани с уважение на човешкото достоинство, свободата, демокрацията и солидарността. Какво искаме ние? Да промените една единствена дума. Едно, две. Там, където се казва всяка държава може да решава, там е May, ние искаме да се промени и да стане Shell. На английски не May, а Shell. И това съответно да е свързано с националното законодателство, да бъде отразено в националното законодателство. И много благодаря. И аз ви благодаря. Мисля, че тази малка промяна е ключова. И сега да чуем представителите на комисията. Мари Левриов. Имате думата. Какво ще кажете за Шел или Мей? Благодаря на вносителя на петицията. Благодаря за това представяне. Радвам се да чуя, че вашите клиенти вече са с, с, снети обвинения е, и виждам, че има нови случаи. Аз отново а, искам да повтаря, че че ние винаги ви молим и вие никога ни, ни изпращате отговор, да ни изпратите информация за тези случаи, за които споменавате, за тези 80 случая, например, които споменахте. За нас е ключово да ги видим, да ги разгледаме, ако те не са добре проучени. Така че, моля ви, дайте ни тази информация. Това би било много удачно. Е, след последната ни среща, позицията на комисията не се е променила. Няма да повтарям това, което вече беше казано, освен, че ние продължаваме да е, твърдим, че европейското право не криминализира хуманитарната дейност. По никакъв начин ние сме в постоянен контакт с всички а, е, заинтересовани лица и участници, защото въпреки, че заключенията от оценката за пригодност не доказаха, че трябва да има преразглеждане и беше ясно декларирано, че има рискове, които са свързани, например, с преследването е, е, това не зависи, между другото, такова преследване, е, погрешно преследване не зависи от законодателството. И при такова това бързо развитие. Ние сме готови да се ангазираме е, с е, всички заинтересовани е, лица и да видим как можем да постигнем някакво бъдещо развитие. Проведохме среща с всички основни НПО-та през май и също с ДИСЕПС, които споделиха актуална информация и едно от предложенията беше да има електронна платформа за всички заинтересувани НПО-та и по този начин да се отвори възможността за други НПО-та да се включат. Това е отворена покана и да им предоставим чрез тази платформа възможност да добавят информация и съответно, когато липсва информация и доказателства, да се допъват там. До сега не сме получили положителни отговори, но повтарям, ни това е покана. И е, също се срещнахме с Евроджаст имахме среща с прокурори, прокурорите специализирани по трафика на мигранти и в Евроджъст се сподели следното, е, че е, евентуално ще има специален е, специална група, която ще се занимава с е, тази дейност и ще работи съвместно с, с е, прокурорите. И относно Агенцията за защита на човешките права, те са се ангажирали да разгледат всички случаи на криминализиране и всички случаи, които представляват риск в Средиземноморието. Много благодаря. И а за Шел или за Мей имате ли отговор? Но нека да оставим това за сега и ще се върнем към него. Соледат Кабесон Луис има думата. Благодаря, госпожо председател. Първо, искам да благодаря на вносителката на петицията за това, че отново е, повдига в парламента тази, тази този въпрос, защото историята с петимата пожарникари беше много значителна и мисля, че е много удачна тази петиция, защото съществува правна несигурност. Комисията каза, че не вижда проблем в тълкуването, но ако няма проблема в правното тълкуване, то тогава може би липсват механизми и в Европейския съюз не можем да се задоволим с това, че няма никаква никаква някакви възможности да се спре криминализирането на хуманитарна дейност и ако има някакви съмнения в тълкуването на, на дефиницията, то тогава могат да бъдат пуснати в действие различни механизми. Какво искам да кажа? Има нещо, което не е ясно. Действително виждам, че тази директива или не, няма правна сигурност, или не се тълкува добре от страна на държавите членки. Тоест трябва да вземем някакви мерки. И това, което ми хрумва, предвид това колко е сериозен въпрос, който е, с който ежедневно се занимаваме, тъй като виждаме какво се случва на нашите прегове. затова мисля, че не само самата комисия да подготви едно становище за тази директиви и да се пуснат в действие някакви механизми, това е едно, но от друга страна комисията Либе в парламента може да изготви доклад за това дали е удачно да се измени директивата или просто да се преразгледа тълкуването на тази директива, за да се гарантира правилното прилагане на тази директива в случай, че тя не бъде изменена. Много ви благодаря. Thank you, Soledad. Благодаря, Соледат. Анджела Анхела Валина. А, Беатрис, а ти поиска ли думата? Добре, ти си след това. Първо Анхела. Благодаря, Сесилия. Е, в предната точка с омбудсмана говорихме за липсата на надоверие и на подкрепа от страна на гражданите към Европейския съюз. Това е друга причина за това аз зададох въпроса дали не се превръщаме в машини. Е, ние се превръщаме в почти криминална организация, защото не спасяваме живота на хората, оставяме ги да измрат и това си има име. И това се нарича убийство. Убийство по всички правила, убийство на тези хора. Няма друга дума. И а, криминализираме същевременно хората, които действително имат съзнание и искат да помогнат на другите. Мисля, че Европейския съюз без съмнение не, не се справя с своите международни задължения. Не знам тази директива дали ще промени международните морски, международното морско законодателство, защото тук съществува противоречие. противоречие. Това си е противоречие от всякъде това е против хартата на Европейския съюз. След това се страхуваме от увеличаването на нивото на фашизъм в Европа и на каква политика провеждаме ние. Мисля, че международните задължения за, към тези хора и организациите, които работят за да спасят милиони, хиляди животи, животите на тези хора, които идват незаконно защото освен всичко останало трябва да ги наричаме и незаконни, незаконно пребиваващи, пребиваващи за това трябва колкото по-скоро да бъде изменена, измен... да бъде изменена тази директива, така наречена директива за улесняване, за да отговаря на конвенциите на ООН за човешките права, протоколите на ООН срещу незаконния трафик на мигранти, международното право, декларациите на ООН за защитниците на човешките права и разбира се, както се каза, и да функционира по силата на договорите за Европейския съюз. Със всеки изминал ден губим много. Това са човешки животи, хиляди човешки животи, които ние губим и НПО-та като това, което, това НПО, което влезе, внесе петицията, не са защитени по силата на тази а, директива. И а, тази хуманитарна помощ е толкова важна за самия съюз, защото самия съюз не може да окаже хуманитарна помощ. М- можем да организираме конфликти навсякъде по света, нали, но не можем да помогнем на тези хора винаги говорим за демокрация, която не е типичното извинение. Предишни, предишни трафиканти се превръщат в пазители на границите, на кой се движи всичките милиони от петрол и оръжие, за това не се говори, нали? И за това аз призовавам петицията да остане отворена, разбира се, и Европейската комисия да отговори писменно за да коментира новата, новата информация, която получихме и нашата комисия по петициите трябва да внесе резолюция, проекторезолюция в парламента и да призове парламента да се произнесе и да започне процедура по изменение на тази директива незабавно. Няма как да не стане това. Много благодаря. Thank you very much, Angela. Beatrice? Много благодаря, Анхела Беатрис. Много благодаря, госпожо председател. Радвам се, че Паула присъства тук. За втори път идва тя, защото явно това, което вече сме обсъждали, е донесло до някакъв резултат. Лошо е, че има друг случай, който може би е, е толкова тежък. Е, и е, това е задушаващо за, наш, за нас аз съм за това да се приключи криминализирането, да се прекрати криминализирането за хората, предоставящи помощ. Но също Европейския съюз правим все пак нещо в рамките на дефицита, в който се намираме. 2015 година показа къде са грешките и дефицитите в Европейския съюз и неспазването на международното право. Този дефицит не е свързан само с един правен въпрос, а струва хиляди човешки животи. И намирайки се в ситуация на парализа, мисля, че все пак Европейския съюз се ангажира с основните ценности на ЕС, като например човешко достоинство, защита на човешките права и други, както спомена и госпожа Меркел предната седмица. След това операцията Тритон, която започна много проблемно. След това имаше операция София, която е, всъщност за тази операция все още държавите членки не, нямат необходимите ресурси и не са се координирали за да я продължат. Госпожа Могерини търси решение. Е, около 2000 живота са спасени в Средиземноморието, това е абсолютно недостатъчно. Нещо е много ясно. Вижда се на, а, на слайда. Ако не можем да променим една дума, то тогава какво можем да променим? Трябва да променим Мей Шел, Доброволното доброволното начало, което е с, в за държавите членки с едно задължение, което означава ангажираност към един общ проект. Мисля, че трябва да остане отворена тази петиция и да, продъл... да я подкрепим. Way, way out of time. We, we... Направо прескочихме всички възможни времеви срокове. Трябва да ускорим работата си значително. Започнахме много късно. Знам, Паула, че може да приключиш за една минута или поне се надявам. Well, again, thank you so much for all the support. Благодаря за подкрепата. Мисля, че да променим света ще окаже голямо, ще има голямо въздействие, когато транспонирането на законодателството се направи в националните парламенти. Така или иначе, нужна е правна рамка, свързана с хуманитарната помощ в Европейския съюз. Такава рамка не е разработена, а трябва да бъде. В моето представяне тук в член 214 показвам, че тази рамка, свързана с хуманитарната помощ, не е развита. Занимавахме се само с политиките, които се борят с трафика. Да, каналджиите трябва да отидат в затвора. Аз работя по южната граница като юрист. През цялото време се изправям пред жертви на каналджийството. Знам историите им, говоря с тях, знам през какво минават, за да дойдат в Европа. Така или иначе обаче тази хуманитарна помощ трябва да има ясна рамка. Защита за онези, които имат нужда, защита на международна закрила, да се предостави или не, няма значение. Те са мигранти, идват по някаква причина. Както и работата на хуманитарните работници. И не само хуманитарните работници и НПО, но и всички европейски граждани, които действат, защото действат човешки, хуманно, помагат на хора, които са в ужасяващи състояния, с които не могат да работят, не могат да наемат къщи, нищо не могат да правят, тъй като са наредовни мигранти. Това са европейски граждани, които, използвайки европейските ценности, които трябва да споделим, и затова имаме Европейски съюз, помагат на тези хора. И имаме много такива случаи, не само, що се отнася до НПО, но и частни граждани, които са изправени пред огромни проблеми и заведени дела има срещу тях. Не го забравяйте. Благодаря. Много ще ви харесат заключенията ми. Петицията остава отворена. Трябва да изпратим писмо, според мен, на италианското правителство, защото това, което се забелязва отвъд вестниците, е наистина шокиращо. Така че ще изпратим писмо на италианското правителство. И на гръцкото, и на гръцкото. Добре, и на гръцките власти за положението за Шон Байндер и Сара Малдини, за да видим къде са, при какви обстоятелства, докъде е стигнала процеса срещу тях, да видим дали може да постигнем нещо. Основното обаче е отново да се пише на комисията, и на Димитрис Аврамополос, който ще получи едно много остро писмо точно по този въпрос. И с едно искане за последващи действия и да се види как държавите членки транспонират изключението за хуманитарна помощ, което е записано в директивата, както и да се види, че трябва да започне бързо процес на поправка, тъй като това изменение е много дребно което трябва да се направи. I tell you. Трябва да ви кажа обаче, че това е, може би, една от най-важните петиции, с които се занимаваме. Със сигурност, поне тази година, може би и този мандат. Така че благодаря ви отново за това, че повдигнахте значимостта на този въпрос пред комисията. Много ви моля комисията да си запишете казаното, което тук. Благодаря за това, че сте човек и е, проявявате човещина и благодаря ви, че пътувахте отново толкова дълго, за да говорите по този въпрос и по тези трагедии. Пак благодаря. Благодаря на всички. Сега продължавам към следващата точка. Тя е една петиция 420 за споразумението Европейски съюз Турция. Но то не е споразумение, то е едно изявление. Той има правното качество на съобщение в пресата. Подаля петицията не е тук, но комисията е тук. Господин Райан, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Европейската комисия каза това и е в първите си наблюдения, както и актуализираните си такива от май 2018 година. Тогава се поискаха актуализирани наблюдения. Да, казахме, че това изявление, което бе подписано през март 2016 година, отговаря на международното право и на европейското право. То дава възможност да се осъществят връщания на нередовни мигранти, но и отхвърлени молби за международна закрила, имайки предвид идеята за безопасни трети страни. Знам, че много заинтересовани страни разкритикуваха това, включително и вносителите на петицията. Това, което искаме да подчертаем от гледна точка на Европейската комисия е, че безопасността на Турция трябва да се разглежда по-общо, но и по-конкретно. Европейското законодателство ясно постановява това. Определящият орган трябва да е удовлетворен, че Турция като цяло е безопасна, но и конкретно за заявителя. Това изявление Европейски съюз Турция ясно заявява че използването на идеята за безопасна трета страна трябва да отговаря на директивата за процедурата за предоставяне на убежище. Е, комисията излезе с изявление за, за Турция и то е, че тя е безопасна страна за връщане на сирийци и не сирийци, чието заявления са подадени и не са прияти. Това бе направено на базата на преглед на законодателната рамка в Турция, но и начина по който Турция е, третира търсещите убежище, както и гаранции, които бяха дадени на властите за хора, които са върнати на базата на този документ. Както казах и по-рано, има индивидуална оценка, която се прави винаги безопасността на Турция, в зависимост с, от отделния заявител. От тогава насетне, е, тогава минаха вече две години, как се прилага от, турск, от гръцките власти. Това показва, че тази индивидуална оценка се прави. Има няколко случая, в които комисиите по обжалване са решили, че Турция не е безопасна страна за съответния заявител, чиято му била отхвърлена. В големия брой от случаите съответният орган, определящ, това е първоинстанционния орган, е стигнал до такова становище, така че изобщо не се стига до обжалване. Но казвайки всичко това, съдът, това е Държавния съвет Гърция, най-високия съд, в свое решение от септември миналата година постановява, че Турция по принцип е държава, която може да бъде определена като безопасна трета страна в този контекст, отново в зависимост от индивидуалната оценка, която току-що споменах. И накрая нещо свързано с Турция, но то по-общ характер – Има различни аспекти на положението за правата на човека в Турция, които са обект на критика от Съюза, що се отнася до разширяването на Съюза към Турция. Но оценката, която трябва да се направи тук, е как да се третират тези хора в контекста на това изявление Европейски съюз Турция. Тези, които възнамеряват да пресекат към Гърция нелегално и да бъдат върнати и по-общо важно е да припомним, че Турция е най-големия домакин на беженци. Стандартите, които се предоставят на тези беженци, са високи. Ако погледнем как беженците биват третирани по света достъп до образование, здравеопазване, пазар на труда, социално-економическа подкрепа. И мога да припомня, че Европейският съюз беше и все още е отделя големи суми за Турция като помощ в контекста на механизма за Турция в полза на бежанците. Това е една програма, която е до 25-та година, доколкото разбирам, и ще бъде около 6 милиарда евро. Благодаря. Excellent. Thank you very much. Safe third country and we, at the same time we know that it's... Безопасна страна. Да, може би е по-безопасна като е, трета страна, не като държава по происход процента от търсещите обежище са от турски происход. Все пак, нека да не забравяме. Но говорим сега за безопасна трета страна. Това е нещо различно. Нека се средоточим върху това. Колеги, заповядайте, искрено някой да се изкаже. No one? Mr. Marias? Госпожо председател, на първо място трябва да се каже, не става дума за международен договор с Турция. Става дума за декларация, съвместна декларация. И съответно това не е договор. Просто, пак казвам, това е декларация, стейтмент. И трябва да следваме казаното от съдилищата. Ако има елементи, които не ни харесват, те трябва да бъдат отнесени към съда. Хиляди бежанци минаха през гръцките острови. Те идват от Турция. Знаете, че в Турция има режим. Недемократичен, авторитарен режим. Няма права в Турция. И никой не може свободно да си пътува или да си ходи където си иска. Тези хиляди бежанци, мигранти, как пристигат, според вас, на егейските острови? Онези, които Ердоган не ги иска, ги хвърля в затвора, другите ги пуска. Т.е. има толерантност, но едва ли не бих казал участие на турската държава в работата на каналджиите. Не само хиляди бежанци в Егейските острови, всъщност те са 20 хиляди, но когато има такива пътувания към континентална Гърция, момента, в който заминат едните, моментално идват кораби от другата страна и запълват местата. Мисля, че от Турция към България има път, след това от България към Гърция, след това има път директно от Турция, Гърция и така нататък. Комисията трябва да разбере, че трябва да действа много решително с Турция. Взима милиарди евро за мигрантите, а в същото време продължава този бизнес. Разбира се, тези лица си плащат, за да минават граница. Плащат по, плащат по 2-3 по хиляди евро, за да стигнат в Гърция. Това е изключително сериозен въпрос. Експлоатират се бежанците от турските власти. Никой в Турция не може да си пътува ей така. А тези хора как пътуват свободно? Как стигат до гръцките? Как минават по сухопътната граница? Имаше едно споразумение с а, гръцките органи, което се казва, че бежанците, които са по островите, не може да стигат до континентална Гърция а има. Такива постоянно пристигат. Това пак е незаконно. Трябва да се реши този въпрос. Тези хора не искат да останат в Гърция. Тяхната цел е да отидат в други държави. Така че тук Европейския съюз трябва да понесе своята отговорност, защото сложи край на програмата за преместване. Нали така? Не се притеснявайте, свършвам, свършвам. А, тази програма бе изпълнена само 30% за Германия, 20% за Франция и други държави, като Польша и Унгария, които не приеха а, нито един премет да бъде преместен при тях. Гърция не може да поеме цялата тежест на тази ситуация. Имаме нужда от конкретни мерки. Така че трябва нужни са санкции срещу Турция за това, че не спазва тази декларация. Трябва да се спазват границите. Фронтекс трябва ясно да работи. Фронтекс казва, нямаме такива пълномощия. След това, сухопътната граница. Защо няма там сериозни проверки? Отново трябва да има нова програма за преместване, за да бъдат преместени тези хора, които не искат в други държави. И на четвърто място трябва също да има по-конкретни процедури в Гърция също, да се спазва правата държава. Не може три години да се разглежда една прак, един, всеки един случай за предоставяне на обежище или международна закрила. Хората знаят, че трябва да чакат 3 години. Чакат, да речем, 3 години, и трябва да се изправят пред последствията. Затова бягат. Има много въпроси, пред които трябва да се изправим. Много е интересна дискусията, но тя не е по тази петиция. Искам да говорим по тази петиция. За малко, ако е възможно. Нека резюмирам. Господин Заренянополос, съвсем кратко, защото закъсняваме близо половин час. Госпожо председател, вие казахте, че става дума за декларация на Европейския съюз и Турция. Тоест, може да е, но действа като договор. Това е едно споразумение, което е неприемливо. Има хора, които отговарят за затваряне на хиляди хора по островите – тези хора не могат да стигнат до континентална Гърция. Това всъщност нарушава конвенцията от Женева за бежанците. Създават се и други проблеми. Например, Турция сигурна страна ли е? Ми Аз си задавам този въпрос. Европейският съюз казва, че Турция е сигурна страна, ама на хартия, защото понякога е, понякога не е. Както знаете, Дъблин продължава да функционира. Хората трябва да останат в първата държава, в която влизат. Те обикновено влизат а, по някои от островите, където условията са ужасяващи, нечовешки. Трябва да се подели отговорността. Много често обаче това е много опасно. А, има бежанци, които идват от война в условията, които знаете. Но незаконният мигрант, какво да го направим? Да го върнем назад ли? Е, след войната няма никакви средства да живее в своята страна и той става какво легален мигрант ли, като тези от Африка. Този вид определения всъщност е, подсилва позициите на екстремистите, които се засилват и в Гърция, и в Италия, и насякъде. И в крайна сметка, какъв е мотивът за пристигна тези бежанци те идват от война. Тази война допринесла и Европа. А какво правим? Ние казваме не идвайте. Турция трябва да спазва Женевската конвенция. Нека се съсредоточим върху тази петиция. Мисля, че всички знаем за какво става дума. Мисля, че изчерпахме възможностите си за действие. От Анджела и от други чухме интересни въпроси към комисията, направихме това, което можем да направим. Мисля, че е време да се затвори тази петиция. Това може да направим. Няма какво друг повече да се добавя в този случай. Имаме директивата за помагачество, по което трябва да се работи, да има някакво изясняване. Тук не виждам защо трябва да е отворена. Трябва да информираме вносителя на петицията и да я приключим. Добре, благодаря δικό της υπόθεσης και επειδή είναι μεγάλο... Ναι, ναι, ναι. Това е формално. Δεν θα συμφωνήσω να κλείσει. Είναι μεγάλο... Не съм съгласна да бъде затворена. Това е голям политически въпрос. Тя трябва да остане отворена. Чакайте малко. Направихме всичко възможно, което може да направим. Има много други петиции. Директивата е много по-важна. По това трябва да кажем на вносителите, че сме изчерпали възможностите и виждам, че колегите се съгласяват. А мисля, че трябва да се затвори тази петиция. Господин Мариас. Исках да чуя вашето предложение. Нашето предложение като екаре е следната – трябва тази петиция да бъде изпратена на Комисията по външни работи, защото въпросът е изключително сериозен. След това трябва да се обърнем към Европейската комисия и да поискаме да разгледа компетентно как може да се подготвим с предложение за санкции към Турция. И на трето място тази петиция трябва да остане отворена по всички тези мотиви, които са свързани и с другите петиции, които остават отворени и ги обсъждаме. И те всички са свързани и с бежанците в Гърция. Ако се промени основата, ще имаме други. Но ако продължават такива всички тези петиции, трябва да останат отворени. Не може тази да се затвори, а другите да са отворени. Тя е базата на целия въпрос, който обсъждаме. Искам само да ви кажа, че Комисията по външни работи няма нищо общо с едно изявление, подписано от Ердоган и държавните и правителствени ръководители. Тази институция бе подмината, когато съветът и държавните и правителствени ръководители сключиха това, което в началото наричаха споразумение с Турция, докато не се обади правната служба и не каза, а не, не може да го наричате споразумение. Не, защото тогава може да се изправим да ни съдят за това, че сме заобиколили парламента, тъй като ние имаме право за съвместно вземане на решение, заедно с тях. Затова го нарекаха нещо друго, сега го наричат декларация или изявление. По тази декларация тази институция няма никакви правомощия. Не дайте да подхождате наивно знаем за какво става дума и знаем, че най-доброто нещо, което можем да направим с тази петиция е да я затворим. Мисля, че имам подкрепата на колегите, нали? И трябва да навлезем в много повече подробности по това, което можем да направим. Искам само да уточня, че това беше предложението на ЕКР. Да, ЕКР често е на различна позиция – Следващата е 75-та. За е, Италия, както и 374 от колегата господин Сарианополос за незабавните мерки. Извинявайте, пропуснала съм. Извинявайте, обърках се. Доста изоставаме от дневния ред. Петиция 620. И 2.25. Вносителят, господин Фармакис е тук. Имате думата за максимум 5 минути. Заповядайте. Благодаря ви, госпожа председател, за ръководството на заседанието. Благодаря и на останалите членове на комисията за това, че приеха да обсъдим тази петиция. Благодарение на вашето ръководство, доколкото разбирам, е, е се задейства и Олаф в Гърция възоснова на фактите, които очертахме в петицията – е, вече 21 години е, работя в гражданското общество в Гърция и се надявам, че с този документ и други документи, които подадохме днес, е, успяваме да докажем, че държ... гръцката държава не... изпълнява своите национални и международни задължения за прием. Виждате тази снимка. Само една снимка ще покажа преди две седмици комисаря е, Джунза Милиатович на съвета на Европа е, представи доста критичен доклад за случващото се на гръцките острови, по-конкретно Лесбос. Е, много са лоши стандартите за търсещите обежище. 1,6 милиарда евро са предоставени, но не са приложени коректно. Повечето от средствата са освоени, но има злоупотреби при обществените поръчки. Днес предоставяме нова информация за подобни ситуации при предоставянето на храна. Има липса на прозрачност и на добра воля, както и при трансплантирането, транспорта и строителството на сглобяеми жилища. Гръцката държава не прилага правилата за обществени поръчки съгласно европейските директиви, така както са транспонирани в Гърция. Предлагаме следното. Петицията да остане отворена за по-нататъчно разследване и предлагаме Европейския парламент и Комисията по петиции да посети Гърция и да установи фактите на място. И се надяваме, че скоро ще приключи успешно и проучването на Олаф и ще бъде публикувано. Както може и да знаете и от други колеги, общия брой на търсещите обежище в Гърция е, е близо 65 000. Това е голям брой, но имайте предвид, че е, са предоставени 1 милиард и 600 милиона евро по различни схеми е, за финансиране от страна на комисията. Елени Тако, Мария Пръскева и Яни Пападополо се, се присъединяват към мен като вносители на тази петиция. Ще дам думата и на Наташа за заключителен коментар. Когато един търсещ убежище дойде в Гърция, няма достатъчно пространство за прием. И условията са ужасяващи години наред. Има хора, които са починали вследствие на това и има сериозни нарушения на правата на човека. На практика става дума за хуманитарна криза, сериозни проблеми с условията на живот и липса на политическа воля от страна на управляващите да разрешат проблемите. А междувременно са предоставени над 1 милиард евро на Гърция, за да се помогне на държавата да спази своите задължения по отношение на приема на беженци, но това продължава да не се случва. Когато се предоставят такива средства, следва да се следи тяхното приложение, дали е, то е съгласно правилата, дали изпълняват целите на предоставената финансова помощ и дали отговаря на международното право и спазването на правата на човека условията за прием в Гърция от много време са под нормалните нива. И фактът, че не се предприемат смислени действия, се доближава до тенденциозност. Затова подчертаваме член първи на Хартата за правата на човека, в който се казва, че всички хора имат равни човешки права. Незабавно дам думата на комисията госпожа Тормуси. Благодаря ви много, госпожа председател. Съгласно коментарите, предадени от страна на комисията към вашата парламентарна комисия и вземайки предвид изявлението на вносителите на петицията, искам първо да благодаря за внасянето на тази петиция. И искам да заявя, че комисията продължава внимателно да следи положението в Гърция и е ясно на всички, че още от 2015 година насам, когато започна миграционната криза, комисията предоставя помощ на Гърция и оперативно, и финансово. Съгласно първоначалните наблюдения, които сме предали на вашата комисия, е очевидно, че службите на комисията, Генерална дирекция вътрешни работи и Агенцията за подкрепа в областта на обежището, Frontex и Европол продължават да предоставят подкрепа за Гърция в оперативен план, за да помогнат на гръцките власти да се справят с тази криза мина много време, притокът на беженци, на мигранти е по-нисък от преди, но се налага да се следи внимателно ситуацията и е необходимо да продължи подкрепата от страна на Европейския съюз и на комисията. Именно по тази причина екипите на Генерална дирекция вътрешни работи и Генерална дирекция ЕКО са там на място, за да подкрепят гръцките власти в изпълнението на оперативните им задължения и за да им помогнат да създадат устойчиви и адекватни политики за обежището и приема защото в крайна сметка това са конкретните теми, засегнати в тази петиция. Много е направено. Способностите за приютяване са увеличени значително, особено на, ост, на, основ, на континенталната част, особено на островите. 27 000 места са вече на разположение в схемата за апартаменти. Има и а, искане за а, предоставяне на средства на помощи на търсещите обежище е онези, които принадлежат на уязвими групи, както и не придружаваните малолетни лица получават специална допълнителна помощ. Нееднократно комисията обръща специално внимание на гръцките власти чрез срещи на високо равнище и технически на срещи, както и посещения на място, за това, че продължават да биват установявани проблеми и за това, че те трябва незабавно да бъдат разрешени. В допълнение към това, подчертаваме с оглед на финансови план за 2017 година, че той е продължен и за 2018 и за 2020, за да може да продължим да работим с гръцките власти, за да подобрят условията за прием и да направят политиката по-адекватна и устойчива. Вземат се предвид е, наличните фактически доказателства и е, услугите, които трябва да може да се предоставят. Продължаваме да следим ситуацията много внимателно. Европейската комисия е длъжна да се бори за това хората, които имат право на прием да бъдат предоставени нормални условия. Благодаря много. Давам думата на госпожа Сакорафа. По една минута ще имате за коментари, тъй като много закъсняваме. Благодаря, госпожо председател. Извинявам се, но трябва да бързам за друга комисия. Тези обвинения са много сериозни в нашата страна, в пресата, за различните фондове, тяхната употреба – има фондове, например, за подкрепа на а, търсещите А, В а, моята страна трябва да се е, спазват разпоредбите, от, идващи от Европейския съюз, да се гарантират а, минимални условия. Гърция успя да преодолее много трудна ситуация предвид своя размер. Тук говорим за човешки животи. Човешки животи, които по, хора, които по един или друг начин са стигнали до нашата страна. А, ние се опитваме да им окажем помощ и сега искаме тази петиция да остане отворена, да изпратим послание към Гърция и всички тези елементи не са свързани само с лошото управление на фондовете в някои случаи. Това е свързано с, с някои организациите, които функционират на място, така че трябва да намерим други, друго разпределение на отговорностите. Мариас. αναφέροντες με αυτά που λένε επιβεβαιώνουν αυτά τα Много благодаря и на вносителите на петицията. От септември 2015 година в парламента споменахме че липсва контрол, защото тези милиони, които идват от Европейския съюз, 400 е, е, милиона, които отиват в НПО-тата директно от комисията, 400 и повече милиона са използвани за различни процедури, така че тук се правят различни обвинения, но няма доказателства за това за това как функционират НПО-тата, защото някои от тях са цели държави в държавата и имат своите отговорности. Второ, тези фондове казвате да не отиват на, към НПО-тата, а да отидат към местните власти, които се занимават с тези проблемни ситуации. И те се нуждаят от тези фондове, затова те да получат тези фондове. Освен това, трябва да има контрол от страна на Олов. и на всички а, служби в а, Гърция. Всичко, което се направи с тези фондове, много пъти съм го казвала на пленарна среща, е, че се строят а, различни. А, а, е, е, къщи, използват се средствата е, по един или друг начин. О, още преди три години съм ви казвал това нещо. Сега всичко излиза на бял свят и всички вдигат ръце и казват какво да правим, как да контролираме. Всички тези неща обаче аз от години ви ги повтарям. Олаф Оров разследва тези нарушения и наредности е, по отношение на предоставянето на жилища и изхранване на бежанците. Една минута, благодаря. Один поте хора и υποδοχής просто фигунката. Сега идват ми, е, хиляди хора всеки ден – а, преди не са идвали толкова много хора. Тези хора трябва да бъдат нахранени, облечени, да им се предостави жилище. Ние все пак постигнахме много. Комисията а, оказа помощ на местните власти на НПО-тата, но действително липсва и яснота и прозрачност. Е, отговорните лица е, много пъти поискаха от парламента да направи един отчет за това как отиват средствата при НПО-тата. Опитваме се да подобрим а, ситуацията с, с услугите, които разполагаме, да търсим решение на проблемите. Това разследване на Олаф в Гърция няма нищо общо с фондовете. Благодаря. Мистер Старианополос, one minute, please. Господин Старианополос, една минута имате. Много благодаря, госпожо председател. И тук а, се а, извършва грешка. Тези разследвания а, трябва да докажат евентуално за какво става въпрос какви са нарушенията, дали са от страна на държавата или от страна на НПО-тата, защото това е неприемливо по управление, по отношение на управление на фондовете за беженци се намесват много аргументи е, и има случаи на възползване от тези фондове и злоупотреба с тези фондове, които отиват при НПО-тата. Въпросът тук не е контрола и а по-скоро тези фондове а, да са отговорност на държавата и също контрола. Например, правните служби в страната да бъдат а, отговорни. За това искам да се остане отворена тази петиция. Пополихме Либе за мнение. And it seems in, in this opinion that also... В това стане новище, което получихме от тях, изглежда, че а, а, Либе се съгласява, че няма достатъчна информация за правомерното приложение на средствата. Е, степента на освояване на средства от някои от фондовете е, и особено от фонда за подкрепа в областта, областта на обежището остава ниска. Предлагам да направим така, да напишем едно писмо на градските власти и да изразим за да сериозно Отеснение за условията за приеми на островите и е, в континенталната част на страната и да зададем конкретни въпроси за действията по е, е, средствата от фондовете и какво е постигнато с тях. Това е. Господин Зарианаполос, сега вече е ваш ред. С, една, с един час закъсняваме. Не знам как да действаме. Петициите са 75 и 374. Ще ви дам по две минути и половина на петиция. Не се безпокойте. Познаваме съдържанието на петициите. Просто ги пишете накратко. на двамата вносители. Също ще а, говори представителя на чужденците на 9 февруари тази година. В сътрудничество с синдиката на работниците, работещи в здравеопазването, се проведоха първите важни срещи е, срещи и представихме тази петиция за ситуацията в Италия. Виждате снимките. Това е недопустимо. Това се случва в центъра на Европа, в един от най-проспериращите региони. Нямат жилища, нямат електричество, няма отопление. Много често нямат вода. И и а, освен това са притискани да се махнат от там, а това са работници. Условията са неприемливи, има много деца и жени също. Работят за жълти стотинки. Останалото време се занимават с каквото намерят. Получават помощи от държавата след това ги изхвърлят, те се връщат пак на същото място. За какво говорим? За, говорим за ам, зона в Италия, която е участвала по програма за селско развитие по, по две, и са получили 160 хиляди за развитие на този регион по една програма на Европейския съюз. Това е абсолютно недопустимо. И подобни условия има и в Гърция. Разбира се, нашата комисия се занимава с това. В леса, в Гърция, в Пелопонест, там е същото положението и в Италия и те живеят в същите условия. Е, някои от тези работници бяха е, убити. По данни на италианската полиция не се знае кой е извършил тези престъпления. Моля, нека да продължи разследването да се изпрати мисия за към, да се изпрати писмо към италианското правителство, да се търси отговорност и да се вземат спешни мерки е, тези, всички тези въпроси за достоинство, здраве, договорите за работа, е, е, законно жителство в Италия или там, където се, изобщо се намират тези работници мисля, че тук присъстващите могат да ви дадат повече подробности. Благодаря ви много, господин Конди. Въпрос... Давам ви думата за 3 минути. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, че ви давате думата. Аз присъствам тук днес и за мен това е възможност да говоря от името на тези хора, които, отча... които остават невидими. Хората, които съществуват, но техният глас не се чува. Борим се, за да дадем синдикални права на хората, работещи в тази област в Италия и в други страни. В Италия се произвеждат а, а, световно известни вина, зехтин, А, в седма е света в производството на царевица, втора в производството на портокали – огромни приходи. е, милиарда евро оборота, 10% отиват за хазната. Инвестират се милиарди в тази промишленост. Съгласно данните на Сметната палата на Италия от 2000 е, до 2000, за периода от 2007 до 2007, 2014 година са вложени 500, 5 милиарда, е, които са насочени към селското стопанство. Първото нещо, което установихме, е, че хората, които работят в е, тези стопанства, не получават нито стотинка от всичко това. Стопанствата покриват огромни територии в Италия, но трудовоправните отношения се ръководят от договор, договор на национално равнище. Трябва да има трудов договор, за да има право на подкрепа в случай на болест, майчинство, родителски права, помощ при безработица и прочие. Обаче 4... 400 хиляди, близо 400 хиляди души работят без договори, близо 300 хиляди 000 работници в селското стопанство работят по-малко от 5, 50 дена годишно. Давате си сметка за какво става дума. И сред тях много хора са чужденци, мигранти. И те са основен ресурс. Живеят обаче в ужасни условия – без електричество, без вода. Вижте тази снимка. Все още има хора, живещи в такива условия в Европейския съюз. Виждате в какви обстоятелства живеят тези хора. На практика на тях не се гледа на човеш, като на, на, на човешки същества. Настояваме Европейския съюз да действа по отношение на средствата, които са обвързани с общата сълскостопанска политика. Тези средства отиват за подпомагане на сълскостопанските е, дружества и кооперации, но те не плащат достатъчно добре на работниците. А, помислете си, храната е, е не само начин да оцелеем. Тя е част от нашата идентичност, а същевременно не е допустимо производството на храна да е свързано с на практика робски труд. Трябва да хората да бъдат поставени в центъра на решенията. Не е допустимо а, производството на храни да води до смъртни случаи. Благодаря ви много. Много ясно а, заявихте позицията си и виж, заглеждам в залата и виждам, че има голяма подкрепа за вас. Така че не се. А, така че ви уверявам в това. Давам думата на господин Емануел Кабо от Европейската комисия. Благодаря ви много. Комисията е м, съвсем наясно колко тежка е ситуацията в Риняно. И по-конкретно в, в общ план в Пулия в Италия а, а, и а, системата Капоралато, която се прилага за чуждестранните работници в този регион. Борбата срещу нелегалната заетост и експлоатацията, трудовата експлоатация, включително на чуждестранни работници, е важна цел и приоритет за комисията. В тази конкретна ситуация информацията, с която разполагаме, показва, че са засегнати не само правомерно пребиваващи чуждестранни работници, но и неправомерно пребиваващи чуждестранни работници за първата категория работници се прилага директивата за миграцията на Европейския съюз. Чуждестранните работници трябва да се третират равнопоставено с местните работници. Те трябва да имат право на адекватен стандарт на живот и жилищно настаняване. Също така, е, трябва да има ефективни механизми за тези хора да подават жалби срещу е, работодателите си, ако не се спазва директивата. В случаите на чуждестранни работници, които са неправомерно пребиваващи в Европейския съюз, Европейското право има за цел нещата да стоят така, че да се избегне такъв тип ситуация. Всяка държава членка може да вземе решение или да легализира пребиваването на тези хора и да им даде право да работят или да ги върне в страната на происход. Но въпреки това за чуждестранни работници, които са неправомерно пребиваващи и които работят, е, имат, те имат някакви права, що се отнася до, до директивата за заедостта. Първо, забранява се наемането на такива лица и се наказват работодателите. Второ, държавите членки са длъжни да имат наказателно-правни мерки в случаите на експлоатация. И се предвиждат механизми тези държави членки тези работници да имат право да получат заплащането за извършената от тях работа, дори да не са правомерно пребиваващи. Това са правните норми на европейско равнище. И по отношение на правомерно пребиваващите и работещите, и по отношение на неправомерно пребиваващите и работещите. Комисията е призовала Италия и други държави членки да разработят всеобхватни схеми за справяне с тези явления. Фонда за миграция и интеграция АМИВ се използва в Италия и ще продължи да бъде използван. Използват се и структурните фондове и фонда за регионално развитие и по-конкретно Европейския селскостопански фонд за селско развитие за периода до 2020 година. Европейската комисия ще продължи да следи внимателно положението в Италия и да следи правилното приложение на директивата. Благодаря. Благодаря ви и аз. Очакваме и писмения ви отговор, господин Мариас. Е Госпожо председател, тази петиция е много важна и за това внесохме тази молба в писмен вид. Ние мислим, че трябва да продължим тази процедура, за да можем да чуем всички вносители на петиции и да се подчертае колко е сериозна ситуацията – и да видим а, какви са нуждите, най-спешните нужди. И съжалявам, че няма италянци тук, а, за да чуе тяхната визия, тяхното мнение за това, което се случва в Италия. очевидно е тази, че тази економическа ами, миграция състава една втора държава в сянка незаконни работници, от които а, а, се възползват много работодатели, превръщат ги в роби и условията на труд е, са много сериозни в селското стопанство, което печели милиони. Така че смятам, че тази петиция трябва да остане отворена и да видим какво ще се случи и да се изпрати писмо до италианското правителство, за да ни отговори. И относно местните власти по силата на испанското, италианското законодателство, те трябва да отговорят, т.е. отговорните власти, като получат нашето писмо, което ще твърди, че а, ситуацията не може да продължи така и че те трябва да действат по силата на международните спогодби и а, законодателството на Европейския съюз. Добре, тази петиция ще остане отворена. Ще изпратим писмо до италианското правителство е, и имаме много поводи да се свършим с тях, също и този е един от поводите и както господин Мариас каза, трябва да им напомним, че трябва да спазват разпородбите, е, че трябва да отговорят какво правят, как третират човешките същества, които работят на тяхна територия. Това е за доброто на тяхната страна. Ние сме, се отправяме към тях с най-добри намерения. И сега трябва да се забързаме малко. Остава ни е, е, сега, остава ни малко време. Петиция 100, 189 е, и 240 господин Антонио Луис Васкес присъства тук и давам ви думата. 3-4 минути имате. Колкото по-кратко, толкова по-добре. Слушаме ви много внимателно. Имате думата. Госпожо председател, много благодаря, че ми дадохте думата. Искам да благодаря на парламента е, за възможността и да споделя моето изказване с е, председателя на асоциацията Хусаполь, и ще се опитам да а, говоря максимално кратко, за да може и той да вземе думата и да представя една ситуация, която отчасти е, не, представлява и неговото движение, движението а, за европейските, на Европейската полицайска конфедерация. А, и отчасти правителството прие тези тези призиви. Тези призиви от повече от 30 години вече се отправят и за това искаме от парламента да остане позицията, да остане тази петиция отворена. И тук са засегнати около 130 хиляди служители в Испания, които работят за здравеопазването на всички европейски граждани, които се намират в Испания. И много е важно Европейския парламент да вземе предвид тази петиция, тя да остане отворена, защото за тези 30 години се подписаха 4 други споразумения, които не бяха изпълнени и приложени от различните правителства в Испания. Затова молим гъвкавост и също тази позиция да бъде отворена, остане отворена и това да се включи в различните резолюции на Европейския парламент и също да бъде отразено в резолюциите на различните общини в страната. И на 3 ноември е, с мнозинство 316 депутати гласуваха за тази инициатива да се изравнят заплатите и защото те а, е, а, е, са неравнопоставени спрямо частния сектор, които имат по-малко отговорности, а получават 300-400 евро повече. И сега до вълмата е, Миген Алхел, господин Виляно също са тук за инициативата за това движение. Госпожо председател, уважаеми депутати. Асоциацията, която аз представлявам, Хусепол, благодари за отделеното време, което отделяте на нашата петиция. Разликите в заплащането в полицейските органи на Испания в сравнение с другите поли... полицаи, например тези в Каталуния, Мосос де Сквадра, Чанчаш в страната на баските са много различни. Това е свързано с допълнителното заплащане, с пенсиите и допълни, другите допъл, допълнителни плащания към заплатата. 30% по-малко изкарват те от 30 години съществува това, тази неравноправеност и ние е, молим за равно е, третиране. Както вече казах, няколко, казахме няколко са е, споразуменията, които не се спазват от правителството през 1994 е, година в Испанския парламент се казва, че споразумението, подписано от 84-та, не се спазва. И в 95-та казват, че ще преговарят с синдиката на полицаите, за да се изравнят заплатите 25 години по-късно. Ние създадохме гражданска асоциация, която представлява полицаите, за да искаме закон, който да изравни заплащането на 3 октомври най-се сетне с след 56 хиляди събрания подписа за рекордно време за един месец беше прията тази инициатива, законодателна инициатива, народна законодателна инициатива, която цели изравняване на заплатите, условията за пенсиониране, където става въпрос за повече от 600 евро на 600 мес... на месец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 тъй като Испанския парламент и испанските правителства в продължение на 30 години не са спазвали а, тези нормативи, ние идваме тук за помощ от Европейския парламент да се прекрати това неравенство. Затова молим да вземете предвид нашата петиция, тя да остане отворена, докато се а, разреши проблема с неравенството. И Европейската комисия да отбележи, че съществува такова неравенство и да се третира това, както третира друг вид дискрими, дискриминативни практики. И също да се изпрати писмо на испанското правителство и да се напомни, както вече казах, че 316 депутати са гласувани за, за тази резолюция и да им се напомни, че възможно най-скоро те трябва да решат ситуацията. Много благодаря, много интересно. 16% е също разликата в заплащането между мъже и жени. Това са лекари, полицай, учители, всички. Това е срам за Европа и се радвам, че вземате тази позиция. И сега каня комисията, изглеждаща от Швеция. Да, точно така. внимателно изслушахме вносителите на петицията. Разбираме принципа и разбираме, че се чувствате дискриминирани. Но както вие, госпожо председател, отбелязахте в договорите, имаме заложено премахване на дискриминацията на, база, на базата на, на пола или каквото е да е друг вид дискриминацията. Но разбирам, че вие не се базирате на едно от тези аспекти. По-скоро сравнявате с хора, които вършат същата работа и не са получили същата заплата плата по силата на член 153 от договора. Ние не можем да се занимаем с това. Но е, вие искате действата, действия от комисията. Моля, поправете ме, ако не съм разбрал правилно. Благодаря ви. И и господин Корте Родригес е с вас. Той желали да коментира? Не, няма нужда. За другата петиция 179, може би, защото те са подобни. Много благодаря, госпожо председател. По другата петиция това е нещо различно. Това е дискриминация на, базата на пола. Съвсем накратко само ще кажа, че трябва да разграничаваме дискриминация между половете при заплащането и също неравенството между полове. Това са две различни неща. Едното не е свързано само с заплащане, а изобщо с агрегация на трудовия пазар и други подобно. Просто да ви уточня тези понятия. Разбира се, комисията се опитва да се справи с тези два проблема. Благодаря. И сега чухме отговора на комисията за тези две петиции. И сега е, депутатите могат да вземат думата и да ми кажат какво смята за тези петиции. Беатрис, първо вие имате думата. Благодаря, госпожа председател. Е, знам, че ни имаме малко време. Вярно е, че принципите за равенство и недискриминация са централни за Европейския съюз и работата за една и съща заплата е повече от очевидно. И дори не е нужно да се напомня. Но ако дискриминацията на базата на сексуална ориентация, раса или пол, когато се случва в Испания, както в Испания се случва по силата на цвета на униформата. Това е неприемливо. Една и съща работа, но заплащането е различно и разликата е около 30%. Има държавата не може да действа произволно в този случай. Това, което прави из кампания в продължение на 30 години не може да бъде оправдано. Нито един служител на полицията не може да получава по-малка заплата в сравнение с членовете на някои други отдели на е, полицията е, национализма е, в Испания е неизмерим и се увеличава постоянно и всички получават заплатата си от бюджета това е новина, че е гласувано в Испанския парламент след гражданска инициатива, след като имаше 56 000 подписа събрани за много кратко време. Всички те се борят за равенство между всички граждани и моля комисията следното нещо – моля също и Европейската комисия да бъде осторожна, да бъде проактивна и а, да не забравя, че те трябва да спазват основните договори за функциониране на Европейския съюз, но в испанското законодателство трябва да се премахне тази дискриминация и петицията да остане отворена, докато се потвърди, че в Испания е прият този закон. Закон и а, да напомня, че полицията и Гвардия Сивил в Испания. Всички им дължим много, не само испанците, а и европейците, защото те се борят с тероризма на европейско ниво, борят се с корупцията също на европейско ниво и спазват правовата държава. И тази, това движение на Хосепол е доказателство за това и мисля, че Испания и Европа дължим, дължим правосъдие на тези хора казах една минута. Вие цели три минути говорихте, господин Нарт. Няма начин да не ни изненадва а, такава дискриминация, когато дискриминацията институционално не ни изненадва обаче. А, комисията може ли да приеме такава а, е, дискриминация. Това е скандал. Едни и същи полицаи, които извършват сложни операции и едните получават по-малко, защото се намират на една територия, а, други на друга, не мога да разбера как комисията приема това. А, ако а, видим пакта, но не а, член 7, на ООН за достойното заплащане, там се казва, че не трябва да се е, позволяват никакви а, е, дискриминационни практики. За пръв път а, е, в парламента а, социалистите, и, които от 1992 година говорят за това, и Народната партия, която също говори, но нищо не направиха, Е, трябва да се базираме на фактите, не на любовта, се казва в Испания. И а, за това не знам защо се случи така в испанския депутат, а, е, в испанския, извинявайте, парламент, но мисля, че ние депутатите в Европейския парламент трябва да изпратим писмо до ам, до Испанския парламент и да им напомним, че от 1992 година нищо не са направили по въпроса. Благодаря за вашите изказване. Анхела Валина. Благодаря, Сесилия. Първо искам да благодаря на вносителите на, е, на петицията за това, че ни обясниха какъв е проблема. Те много добре обясниха това в тяхната петиция. Не става въпрос само за а, економическо сравнение, а също техните права а, на здравеопазване, право на стачка и други права. За съжаление, в тази комисия сме свикнали Европейската комисия да ни дава отговори, които са празни балони, много често а, виждаме това и не ни из, а, изненадва последното им изказване за липсата на правомощия в този случай. А, от друга страна съществува един проблем а, как на глобално ниво да се анализират правата на полицейските органи, да има ясни правила в Европейския съюз. Трябва да а, проучим по-добре въпроса преди да вземем решение и повече от ясно е, че трябва да се е, да се оцени по какъв начин могат да се е, гарантират колективните права. Това е част от нашите задължения да премахнем съществуващите е, несъвършенства в законодателството, в директивите и за това предлагам конструктивно петицията да остане отворена и да се направи едно проучване за е, ситуацията на полицейските служители в Европейския съюз, за да знаем какви са подробностите и какво, каква точно е ситуацията. И приключвам Сесилия да изпратим едно писмо на комисарката, занимаваща се с е, е, въпросите, социалните въпроси и въпросите на заетостта и след това до Испания. Едно писмо. Много благодаря, Соледат. И вие сте последния оратор. След това няма да дам думата на никой друг. Много благодаря, госпожо председател. Благодаря на вносителите на петицията за това, че присъстват и е, отстояват своето право. Действително, това са две петиции, които са свързани с дискриминацията, базирана на заплащането. В Сега ще говоря конкретно и за полицейските служители в Испания, но не искам да пропусна и възможността, че трябва да се да се, да се работи за премахване на неравенството между половете. 16% е разликата в заплащането между мъжете и жените в Европейския съюз, а ние жените даваме еднакво за това общество. Какво може да се направи? Различни мерки предприе Европейската комисия, но нищо от тези, до тези мерки не е ефективно и мисля, че трябва да има една директива, която обхваща и развива всички тези аспекти, както директивата от 2006 за равно заплащане и достойно заплащане. Относно испанските полицаи, не мисля, че това се дължи на национализма. Е, в Испания само на национално ниво Необходимостта от признаване на равното заплащане е очевидно, така че това не е свързано с национализма. И искам да кажа, към днешна дата е ясно, че мисля, че има разлика от 1200 евро и трябва мисля, че и сегашното правителство се ангажира с това и господин Мацляска, нашия министр, всички се ангажираха с това и просто трябва да ние да настояваме този ангажимент да бъде изпълнен и това да стане факт на базата на това предложение закон, на, за закон от 3 ноември. Така че нека да остане тази петиция отворена. Много благодаря. Предлагам следното. И двете петиции да останат отворени. Пишем на компетентните испански власти. Информираме ги за плана за действие, който е свързан с разликата в заплащането. По първа петиция 189, а по втората петиция 240 правим същото. Ние пак пишем на испанските власти, на националното правителство и казваме, както казаха някои от вас, говорим за национална сигурност, европейска сигурност, безопасността на европейските граждани. И тук става дума за правоприлагащи органи, където има ясна дискриминация. Така че в тези писма ще напишем това. Мисля, че вносителите харесват едно такова решение. Беатрис, така ли е? Те ще и... Съвсем набързо, съгласна съм с всичко, което каза, но просто да има изрична препратка, че подкрепяме съществуването на такова законодателство на испанско ниво, за да се премахне неравенството. Това е важно, просто за да има такова нещо в законодателството. Благодаря ви. So what we do in this case is that we also... В такъв случай тогава ще пишем и на националния парламент. Писмото ще бъде и до за законодателя. Чудесно. Благодаря ви. Благодаря за онези, които бяха дошли. Двамата ли сте полицаи? Чудесно. Да, аз и баща ми беше полицай и се чувствам у дома си. Много стабилна. А, има и други полицаи. Всички ли сте полицаи? О, прекрасно, прекрасно, прекрасно. Father, been... Баща ми почина миналата година, щеше да се гордее, че съм на заседание с толкова много полицаи. Радвам се, че сте тук. Благодаря ви, че сте тук и а, приятен път обратно към Испания. Now we have another petition, uh, number 300. 328 петиция следва. Отново Конфедерацията на полицаите, Еврокоп, правото на стачка, на здравеопазване и така нататък. Следващият вносител е господин Кампресиус. Тук ли сте? Давам ви думата за 4 минути. Нали нямате нищо против? Бъдете много кратък. Е, грация, сеньора президент. Благодаря, госпожо председател. Добър ден на всички. Ние представляваме Еврокоп. Половин милион полицаи представяме в Европа и внасяме петиции а, които много добре вие решихте да обедините. Това е правото на стачка. Правото на стачка е свързано с прави, правото на колективно договаряне и изискванията за социални права и правото до, за достъп до, за, до здравеопазване и до социална закрила. Не не разбираме защо някои граждани са решени от, лишени от някои права, които са заложени в европейските директиви. Такъв е случая в, за, по отношение на сигурността на полицейските служители е, в директива 89 държавите членки съвсем произволно я тълкуват, не гарантират здравеопазване. За това цитираме конкретно една директива на Европейския съюз, и в която се споменава, че полицаите трябва да имат индивидуални а, а, е, възможности за защита, а, жилетки за защита. Никой не поставя въпрос, а, е, а, е, например, че един строител трябва да носи каска или м, екип гащеризон за работа. За това ние се позобаваме на директивата, която е за предпазване на полицаите по време на изпълнение на служебните им задължения. Е, комисията в своят отговор не е, казва, че директива 89391 е, за индивидуалните защитни облекла. Това е в член 2. Действително полицаите сме изложени на риск и някои от нас излагаме нашия живот на постоянен риск, за да защитим нашите граждани и затова смятаме, че заслужаваме конкретна защита, за да избегнем максимално рисковете. Това означава индивидуалните облекла за защита да бъдат гарантирани и да се внесат корективни мерки в Европа се избягва да се говори за тази тема и междувременно умират много полицаи по европейските улици, защото те нямат защитни жилетки, животоспасителни жилетки. Такъв е случая на една полицайка в Испания, която беше убита в Гранада преди по-малко от месец. Защо се случва това? Това е, между другото, в комисията, в отговора на комисията. Изглежда, че докато не се вземат някакви дер, мерки, то тогава полицайите в Европа ще продължат да умират съществува в нормативата двусмислен език и не е изрично казано, че полицайите трябва да носят спасителни жилетки и а, за това призоваваме това да бъде гласувано. Също а, в много държави не се признават ам, болестите, професионалните болести сред полицаите. Освен това, по правото на а, стачка, а, според член 16, а, както и а, от, в съвета на Европа, а, правото на стачка, е, ако той е отнето, е ясно нарушение на е, хартата на човешките права. Това е право, което може да се ограничи, но не може да се премахне. Ето защо трябва за полицаите да има спешна здравна помощ, право на стачка и в случая на полицаите е, това право много често не е гарантирано в страни като Белгия, Италия, Холандия. Няма такова ограничение за е, стачка на полицаите също а, свободата на словото, на консултация, на колективно договаряне, на асоцииране, на събиране, постоянно са нарушени тези права в страни като Португалия, Ирландия или Испания. Примера на Каталуния, например, където не се признават правото на колективно договаряне на полицейските служители. Е, служителите е, в полицията вършат е, ключова работа да защитават европейските граждани и също помагат в случаи на спешност, като пожарникарите и лекарите. И ако продължи тази ситуация така, както иска комисията, това означава да допускаме една нередност и да е, се задълбочава разликата между различните държави членки, както и разликите вътре в една държава. Е, в крайна сметка това е дискриминация на европейските граждани, без значение е, на базата на това къде живеят или каква е тяхната професия. Затова ви моля да обърнете внимание на нашата петиция. Благодаря ви. Благодаря, че ни известихте за положението. Сега ще дам думата на Силви Фин от името на Европейската комисия да даде отговор. Мерси, мадам ла президент. Благодаря, госпожо председател. Що се отнася до правата, знаете, че всички граждани са равни. Що се отнася до правата, правото на сигурност, на здравеопазване, на труд, според учредителния договор на Европейския съюз. Що се отнася до здравеопазването на работното място, правата на полицаите са покрити в общия случай от разпоредбите за Европейския съюз, които се прилагат за полицията по същия начин, по който другите работещи. Имаме рамкова директива здраве и сигурност. Вие самата подчертахте и това е обяснено в документа, който раздадохте. Работодателят всъщност трябва да направи оценка на риска и във всяка една държава членка трябва да заложи съответното законодателство съществува едно изключение, което е едно малко изключение, което е свързано с специфичността на определени задачи, които извършват полицаите, за да гарантират ефикасното опазване на Европейската общност. Имаме рамкова директива, както казах, и тази рамкова директива в нормални обстоятелства може да бъде неприлагана от работодателя, когато има специфични условия. Това се случва особено при полицаите, които работят в особено опасни случаи или обстоятелства. Целта да се покрият работещите в полицията се включва в рамките на тази директива, както и други директиви, които прилизат от нея. Европейската комисия не смята да предлага в този законодателен мандат конкретно законодателство, свързано с полицаите. Що се отнася до втората тема, която засегнахме, тя е свързана с правото на стачка. Вие също много добре подчертахте, че договорът изключва правото на стачка от компетентностите на Европейския съюз. Вие подчертахте също, че това се защитава от 6 член на хартата, социалната, както и от правата на човека, правото на събиране е, и изразяване. А, всъщност съда за, правата на, съда за правата на човека ограничи правото на стачка сред полицаите, като се позова на такава сигурност, публична сигурност, особено при тях. В този смисъл държавите членки са тези, които имат възможността да преценят ситуацията и да регламентират тези аспекти. Не искам да говоря прекалено дълго, искам само да кажа, че комисията насърчава всички тези права посредством стълба социални права, който бе одобрен през 2017 година и този стълб припотвърждава правата на всички работещи а, да стъчкуват. Благодаря. Thank you very much. And now the floor is open to colleagues. Колеги, заповядайте за въпроси. One minute each and try to Look... По една минута на човек. Гледайте часовника, Беатрис, ти си първа. Gracias, благодаря, госпожо председател. Ще се опитам да се огранича в една минута. Първо искам да напомня на комисията, че те не са само а, правна институция, която тълкува законодателството на Европейския съюз. Изглежда в този дух е отговора на комисията. Казва, че нямат правомощия и за това ви призовавам, защ... вие имате законодателна инициатива и когато искате да разрешите проблемите, то тогава имате възможност, защото имате такива правомощия. И моля комисията да оцени каква е реалната ситуация и моля петицията да остане отворена, защото мисля, че това е ключов въпрос. И а, според мен трябва да се изпрати писмо до държавите членки, които не спазват член 11 от европейското законодателство за за човешките права и правото на стажчка. И също моля комисията да бъде по-проактивна, когато координира действията с държавите членки, тъй като все по-често Европа а, е, се намира в ситуация на несигурност. Благодаря. Господин Мариас, за минута. Е, проедре. Благодаря, госпожо председател. Аз мисля, че тази петиция е изключително важна. Благодаря на госпожа Ангелс, както и на Европейската асоциация Еврокоп, защото въпросът, който се повдига е изключително важен. Тук това е и нашата функция. От друга страна, работата на полицаите е тясно свързана с риск. И ако няма необходимото необходимите средства за полицията, тези хора са изложени на голям риск за здравето им, докато изпълняват работата си. Това трябва да се вземе предвид. Ако нямат противо... Αυτό δεν αφορά μόνο την υγεία τους, αφορά και τον τρόπο και τον χώρο. Жилетка, която да ги защитава от куршуми, както и други, то тогава техния живот е поставен под въпрос. А, всичко зависи от държавните средства, които се отпускат и трябва да се дадат необходимите условия, за да може те да изпълняват работата си. А... Е, и мисля, че тези хора не трябва да бъдат изложени а, на риск за здравето. Трябва да се защитава тяхното здраве и тяхната сигурност. Така че трябва да остане петицията отворена и трябва да има а, конкретни въпроси, които да се зададат, да защитим тази Европейска асоциация на полицаите. Същото се отнася и за Гърция. Нашите полицаи в Гърция нямат въобще бронебойни жилетки, нито каквито и да е други средства. Трябва да мислим за сигурността. Господин Нарт винаги е много точен. Да видим дали ще бъдете и този път. Абсолютно. Две неща са абсолютно ненужни. Това е дъжда в морето и отговорите на комисията ако а, направим график колко са отговорите на комисията, които са служили на нещо, статистиката ще е много интересна. Очевидно е, че говорим за тема, която е свързана с хармонизирането на условията на труд и сигурността на труд. Е, а, труд, който а, може да постави в риск живота на хората. И а, изглежда, че всичко е правомощие на държавите членки. Е, тогава ще има Европейски съюз съюз, който е Европейски съюз на всяка държава, която си прави каквото си иска, а не Европейски съюз, който има хармонизация по отношение сигурността на полицайски полицаите. Благодаря. Аз ви благодаря, ще се опитам да резюмирам и ще направя нещо, което мисля, че не съм правила до този момент. Има една агенция на Европейския съюз за а, безопасни условия на труд. Трябва да я известим. Трябва да им напишем едно писмо и да очертаем проблемите, пред които е изправена Полицейската конфедерация. Ще ги помолим да ни предоставят информация, както и на асоциация, както и с цялата практическа помощ, която може по този въпрос. Защото трябва да сме, се съгласим с едно. Мониторингът, изпълнението на директивата е в ръцете на националните органи. Европейската комисия може да им каже да го направят, но дали го правят или не, ние не може да обвиняваме комисията. Трябва да обвиним държавата членка, че не изпълнява правилно тази директива. Следователно, това, което можем да направим в този случай, и за първи път се случва това в Комисията по петиции, поне откакто аз съм председател, всъщност ние включваме Европейската агенция за здравословни и безопасни условия на труд. Мисля, че това е най-доброто, което може да направим. След това ще прегледаме какви са резултатите след 6 или 8 месеца и ще видим дали това е достатъчно. Съгласни ли сте? Всички са доволни. Полицаите мисля, че и те са доволни. Добре. Excellent. And everyone happy, so we conclude like that. Всички са доволни. Имаме точно 9 минути преди да си тръгнат преводачите за следващата петиция. Ще се опитаме да бъдем много ефикасни. Мигел Висенте Нуняс. Добре дошъл в комисията по петиции. Това е петиция 419. Давам ви думата за 5 минути. Максимум. Мерси, мадам ла президент. Благодаря, госпожо председател уважаеми евродепутати. Петицията е свързана с условията на труд, които са абсолютна социална джунгла. В детската градина и яслата в Люксембург и Брюксел. 2004 година тогава се въведе е, договорния агент като функция и до тогава няма никакво подобрение. В момента образователите, така наречени, подписват договор, но те са най-различни. Имаме хора, които са назначени от държавите членки, зависят от е, една, об, една обща, една, една обща, извинете, един общ конвент или конвенция. Един е люксембургски, други има, които са класирани по друг начин, в зависимост от класификацията в парламента или в комисията, както и хора на а, кратки договори или заместващи, които работят от години, а се водят заместващи Едва ли е нужда да подчертавам, че и заплащането и условията на труд, зависи поради тези различни а, а, договори, водят до огромни, огромни, 3-4 пъти по-големи или по-малки заплати, което създава а, ужасен а, климат а, в а, детската градина и яслата. Вносителят на петицията смята, че крайна сметка става дума за една добре регламентирана професия в Люксембург и с крайна сметка всички трябва да се подчиняват на тази обща конвенция. Някои от договорните служители след преподавателите се намират е, в позиция на социален дъмпинг, тъй като нивото на заплащането е под минимума на квалифициран работник в Люксембург, което е 2450 евро и 25 центима. Това е към 1 август 18 година. Нещо по-специално за така наречените заместващи, които заместват от много време и заместват уж временно. те се превърна... Проблема с тях е структурен, тъй като те не изпълняват постоянни задачи. Договорът им не пише кого заместват. Периодът на липса или отсъствие трябва да е не се спазват време траенето на подновяването на договора. Има хора, които работят от години. Проблема с тези временни колеги е, има една директива, стойчете от 2008 година, която се занимава с такъв вид работещи. Там има два основни принципа на правото. Едното е законно третиране или правомерно третиране и достъп до постоянно работно място. Що се отнася до правомерността сред тези временно работещи, нищо не е както трябва. Що за нас до достъп до постоянна длъжност, 5 и 6 член на тази директива от 2008, което споменах, това не се прилага също. Комисията предвижда, предвижда отново договори, които са временни, много такива договори, евентуално да бъдат направени договорни агенти. Ако са назначени като такива, те се оказват в една ситуация, в която пак са на временен договор, макар че имат право на непрекъснат договор. Вижте каква е ситуацията. Госпожо председател, дами и господа депутати, положението наистина е гротескно. Разчитаме комисията по петиции да зададе въпрос към Европейската комисия, защото това е един анахронизъм в рамките на европейските институции. И искаме тази петиция да остане отворена, тъй като дискриминацията продължава. Ако ми позволите, госпожо председател, също така, вие спом... трябва да спомена и цената на живота – Ако ми позволите, ще ви помоля, тъй като тук има доста хора с мен, които са част от персонала. Много се извинявам, но няма да имаме превод след 3 минути. Трябва да приключим до тук, за да чуем Европейската комисия бързо и след това да чуем евентуално и колегите, които остават в залата. Една минута само. Не, не, не. Вече над 5 минути говорите. Ще дам думата на комисията Иначе няма да чуете отговора на комисията. C'est OK Vous m'entendez maintenant Merci. Je ne peux évidemment m'exprimer qu'au nom de la Commission Говоря от името на комисията, не от името на парламента, който управлява а, тази а, градина. Нека се върнем 2004 година когато имаше е, е, различни функционери е, по, им, по правото на Люксембург, както и договорни агенти. Някои избраха един вид договор, други решиха, че ще останат работници по люксембургското право. Тогава от тогава не сме набирали такива. Това е личен а, избор, който е направен от служителите и трябва човек да живее с а, избора си постепенно тези хора, които се водят служители по люксембургско право, ще започнат да се пенсионират. Има три вида хора. Тези, които са по правото на Люксембург, договорни агенти и временно назначени заместници. Що се отнася до рационализирането на техния статут, трябва да знае, че за да се отговори на нуждите има нужда от временно заместващи, що се отнася до езиците, тъй като има деца, които използват езици, които не се представляват от образователите или преподавателите в тези екипи. Също така организирахме подбор на договорни агенти, както на него отговориха някои от временно заместващите. Предложените, които, пред, предложенията, които се правят за договори, не са толкова ужасни, а са доста привлекателни, тъй като доста хора отговориха на тях. Мисля да спра до тук, имайки предвид времето. Благодаря ви. Благодаря, че спазихте времето, господин Мартен. Благодаря. Благодаря на вносителя. Само една минута, казвам на преводачите. Наистина само една минута. Искам да се повтарям. За пореден път имаме такава потиция от такъв вид. Европейските институции. Ние винаги сме готови да учим от другия свят или останалата част от света, обаче не когато нещата върват при вас, при нас, какво правим? Ето ви един ужасяващ случай, за да отговоря на това, което каза Европейската комисия. Е, вие не отговаряте на дискриминацията при заплатите. Е, единственото нещо, което правите е а знаете, че няма право да се плащат различни заплати за един и същи труд. Има юриспруденция на съда, има също законодателство, които припомня държавите, които не отговарят, разбира се, на това, че за една и съща работа трябва да се заплаща едно и също заплащане. След това